Тук е Линда Макаван и от координаторите. Днес ще говорим с доктор Марк Шпренгер. За съжаление, присъствието е доста рехо. Гос... рехаво. Господин Спренгер е директор на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията през последните няколко дни ваши колеги дойдоха тук да разговаряме по различни въпроси. Агенциите винаги са много важни за нас. Онова, което ви имате да ни кажете е много важно, защото искаме да знаем как ще се изпълнява законодателството, което ние приемаме. След като направите своето изложение, ще има възможност за въпроси и отговори и после дебат. Заповядайте. Благодаря. За мен е чест, че съм тук. Аз бих искал да направя обзор на основните дейности и постижения през последната година. Също така искам да се спра на бъдещите дейности в по-краткосрочен и дългосрочен план. Най-напред е, дейностите на центъра през последната година. Миналата година, когато дойдох при вас, очертах основните приоритети, премахване на морбилито, капацитет на лабораториите, е, взаимодействие с присъединяващите се страни, и здравните неравенства. Това са все дългосрочни проблеми. Те ще си останат и нашите най-важни приоритети за следващите години. В областта на разширяването работихме с Харватска. Ще продължим с Исландия, Черна гора и Сърбия. В областта на морбилите продължаваме да има случаи на тази предотвратима болест. Например, град Ливърпул в Англия стана жертва на най-лошата епидемия от морбили. Имаше повече от 200 случая и 40 деца бяха в болница в цяла Европа. Е, броят се намали през 2011 година. Имаше повече от 30 000 случаи. В момента 5. Има 5000 случаи. Разбира се, 5000 заболели е все още твърде много. Нашата цел е 0 заболели, но в сравнение с предишни години нещата са се поуспокоили. Ако погледнете графиката на, случ... на заболяванията от морбили, от 2000-та година ще видите, че броят на случаите се повишава. Това, че в момента а, се има намаляване, не означава, че болестта е преодоляна. Ако искаме да премахнем морбилите в Европейския съюз, ние имаме нужда от 95% покритие на вакцинирането. В Европейския съюз държавите членки не могат да се справят с тани. Страните с високо покритие все още докладват случаи за морбили те внасят болести от своите съседи и между впрочем ние изнасяме морбили за САЩ. Не можем да премахнем морбилито без да говорим за неравенството. Дори в държавите, в които броят на вакцинираните е много голям, има население, които не се вакцинират. Това са мигрантите, ромите и други групи. И е много трудно да достигнем до тях. В резултат на тях сред тези общности има много заболявания. Ето защо центърът поставя особен акцент върху тези а, общности. Наскоро в Дъблин проведахме среща с представители на държавите членки, на ромските общности и пътуващите общности. Заседанието беше много интересно. Там се постигна съгласие по 10 практически предложения за това как страните могат да повишат броят на вакцинираните сред уязвимите групи. Общо население ще представя тези предложения на заседанието посветено на детските първата иммунизация следващата седмица. Що се отнася до лабораторния капацитет, това е дългосрочна задача. Нека да ви кажа как, Европе, как центърът и партньорите използват по нов начин лабораторната инфраструктура. Миналата седмица а, беше направено а, предложение за проучване по, по салмонелата. Ние използвахме инструмента за бърза оценка на риска на центъра, за да разработим един документ. Интересното е това, че координирахме методите, лабораторните методи върху салмонелните проби от хранителната верига. Имаме доказателства, че населението в някои различни държави членки са заразени с един и същи щам. Тази съвместна лабораторна дейност и чудесното взаимодействие с ЕФСА ме кара да бъда оптимист за това, че в бъдеще ще можем бързо да установяваме наличието на заразата. Основна важна част от нашата работа през последните години е реагиране при неочаквани случаи. Миналия месец, например, получиме потвърждение за два случая на сериозно заболяване, предизвикано от вирус корона. Същото семейство като САРС. Когато получих посланието, получих една, точно четях една книга за борбата срещу Ебола. Центърът има екип от експерти, които работят за бърза оценка на риска. Има освен това, експертни лаборатории в Холандия, Англия, Германия с помощта на центъра финансираха конкретни тестове за новия вирус. Експертите на ниво Европейски съюз, държавите членки работиха заедно, но и нямаше дублиране на дейността. В неделя в 9 часа вечерта комисията публикува бързата оценка на риска на центъра по системата за ранно предупреждение и реагиране на Европейски съюз, заедно с информация за новите тестове. Това означава, че следващия понеделник когато новият вирус започна да се отразява в медиите, здравните министри в Европейския съюз получиха една и съща актуална информация. Според мен, то ето така трябва да се използват ограничените ресурси на Европа когато сме изправени пред обща заплата, ние трябва да работим заедно и да вършим нужната работа заедно, а не 27 пъти по-отделно. По този начин държавите членки и комисията разполагат със здрава основа, на която да координират своят отговор на заплахата в Комитета по здравна сигурност. Е, дадени са подробности за повече от 30 други заплахи, разгледани от е, центъра. Сега няколко думи за плановете на център с 2013 година. През 2013 година предстоят няколко важни събития. Най-напред 2013 година ще бъде годината за въвеждане на нова политика за научна независимост – по, по този начин актуализираме и разширяваме дейността, която вършим за предотвратяване на конфликт на интереси. Второ, ние ще осъществим независима външна оценка. Сключили, възложили сме договор на оценители и процеса на събиране на данни ще започне тази година. Окончателният доклад би трябвало да бъде приета до година. И най-сетне би трябвало да прием стратегически многодишен план за период 2014 и 2020 година. Подготвителната работа вече започна миналата седмица в Стокхолм. Проведахме съвместно заседание за стратегията, на което участваха старши експерти от държавите членки и нашия консултативен форум. Те ни предоставиха много важни специализирани знания на тази основа ние ще разработим консултационен документ, който ще предоставим на партньорите, включително и вашата комисия. Това, което ме порази по време на дискусията с националните колеги, е искането за приемственост по същината на работата на центъра, но ще трябва да променим методици на работа. Може би ще трябва да се научим да, върш, да повишим ефективността на своята дейност. Разбираме, че бюджетът в здравния сектор в Европейския съюз ще бъдат подложени на натиск през следващите години. Аз мятам, че когато разширим дейността на Европейския съюз, ще повишим ефективността. Благодаря на комисията и докладчика по бюджета Юта Халк за обосновката. Ще ви дам други два примера за промяна. Първо, как представяме данните за наблюдение по заразните болести сега можете да получите един много солиден доклад от нас. Но в, надявам се, че в бъдеще ще а, имаме а, приложения в а, телеф, телефоните. До 2020 година ще се променят сериозно технологиите, които микробиологичните лаборатории в държавите членки използват за установяване и проследяване на патогените. Нашите национални партньори искат центъра да им помогне да координират въвеждането на тези нови технологии за целите на общественото здравеопазване. Ако все, ако през 2020 година пак имам възможност да говоря пред вас, ще говорим за антимикробна резистентност, готовност за анти готовност за противодействие на туберкулозата, инфлуенца и така нататък. Надявам се, че Европейски съюз ще постигне напредък по всички тези болести. Благодаря ви за вниманието и очаквам вашите въпроси. Благодаря ви, господин Шпренгер. И сега ще дам думата на лицето за контакти с центъра, госпожа Яна Кодакис. Thank you, Mr. Springer, for a very... Благодаря ви, господин Шпренгер, за многото информация, която ни предоставихте. Разочарована съм много, че не присъстват достатъчно депутати, Известна съм с а, това, че съм доста агресивна към голяма част от а, агенциите, които наричам с доста обидна дума, а, но тази агенция я подкрепям. И трябва наистина да извлечем полза от нея. Тя може да окаже пряко въздействие върху живота на много хора в Европейския съюз. Радвам се, че съм лице за контакт. Може би това е единствената агенция, за която бих била такъв, такова лице за контакт. И така, опитвам се да поддържам връзка с Марк и екипа му. Много проблеми възникваха през годината, що се отнася до управленския съвет. Е, дълго време избирахме представители, най-вече, най-после, извинете, ги имаме. Идеята е постоянно да се виждам с тях, преди те да отидат на заседание на този съвет, е, за да може да изразят мнението на парламента и предварително да знаем какво се случва или какво ще се случва. При агенциите е хубаво да има допълнителна стойност от тяхното съществуване и много се радвам, че вашата агенция е точно такава. Намалили сте си разходите в две сфери, които съм отбелязала тук. Едната от тях е бюджета за наблюдение на болестите 2013. С 13% сте успели да го намалите с нови а, методи. Още нещо. Също така сте намалили разходите си за мисии и заседания. 60 000 евро са спестени там. Поздравявам Марки и екипа му. Надявам се да продължим да работим по същия начин. Още една сфера. Важно е вашата агенция наистина да бъде рентабилна по отношение на дейността и в Европа. Тази година се проведе Олимпиадата в Лондон, както и Европейския шампионат по футбол. Това са събирания на хора, при които може да има пренасене на болести през граница. Много се радвам, че вашия център излезе с ежедневни доклади. Седем дена в седмицата излизаха тези доклади за различни болести в Европа и предаваха тази информация на държавите членки, така че те да могат да знаят какви заболявания в момента има. Един от проблемите през изтеклата година, с изключение на управленски съвет, беше свързан с реорганизацията, както и проблемите с кадрите. Какво се случи? По принцип, когато се реорганизира нещо, не ги има доволни и недоволни. Основният проблем беше, че имаше недоволни, които смятат, че трябва да получат повече от системата, но според мен не бяха сериозни техните оплаквания или проблеми, така че реорганизацията доведе до положителни резултати. Парламентът не допренесе достатъчно към програмата и смятам, че той трябва да бъде малко проактивен в това отношение. А, ако някой от депутатите би искал да сподели а, какво очаква от а, центъра, с удоволствие ще говоря с него. Нещо, което обсъдих с нашия председател е следното. Става дума за връзката между мен като лице за контакти и други хора от други агенции и техните лица за контакти. Тоест, трябва да се опитаме да имаме общи стандарти за това как работят лицата за контакти с съответните агенции, за да може максимално да се възползваме от тези агенции. Искаме се да има повече координация, примерно на всеки 6 месеца да има среща между лицата за контакти в парламента, за да обсъдим всеки какво прави с агенцията, за която отговаря и да се споделят най-добри практики. До година пак ще дойдем в Стокхолм с удоволствие. Много ми беше приятно да обиколя ваш, вашия център, да говоря с колегите и ще го направя пак с удоволствие. Хубаво е да изпратите друго лице, друго лице този път, за да има повече хора, които са били в контакт с тях. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. И аз съм разочарована, каза госпожа Макевен, че колегите не са тук. Трябва да обсъдим с заседание на координаторите, защо няма присъствие четвъртък след обяд. Сега, по отношение на морбилите, миналата година имаше дебат. Исках да попитам каква е тенденцията с това заболяване. Споменахте цифри, говорихте за това, че имало бум в Ливърпул. Та каква е тенденцията? нагоре, надолу, под контрол ли е, има ли достатъчно вакцини, ясно ли се обяснява на държавите членки, те вслушват ли се, сигурно правят ли така, че, че родителите да разбират значимостта на вакцината. След това по-уязвимите групи, и хора, които най-вероятно не са запознати или не, не чуват посланията, които се изпращат от здравните власти. Миналата седмица в Guardian четах за болести, които се разпространяват от хора, които пътуват в по-екзотични места. Например, до Африка носят си прилепи обратно, тропични болести се появяват, които биха могли да, да се разпространят в Нидерландия и в САЩ. Имаше такива случаи на заболявания, които идват от Африка. И следим ли пътуващите хората, които ходят на такива вакансии? Или пък мигранти от тези страни, които се връщат обратно вкъщи през вакансията и се връщат обратно при нас? Следим ли ги тях? Защото те също са уязвим пункт. Не е, уязвими смисъл, че са бедни, след като пътуват на екзотични места, не са, а, но носят болести на континента, за които дори не знаят, пък и ние нямаме опит с такива. И накрая финансовата криза. Говорихме за неравенството, достъпа до здравоопазване. Говори се за това, че в Гърция здравната система е пред колапс. Говори се и за пандемия на грип. А, готови ли са държавите да си помагат трансгранично или при пренасене на такива заболявания в трансграничен план? Благодаря, господин Шпренгер. Искате ли да отговорите на колегите? Thank you very much. First of all, uh... Благодаря на госпожа Яна Кодакис за милите думи. Аз с удоволствие ви посещавам в Лондон, обмен на становища. Благодаря за въпросите. Морбилите са заболяване, което прилича на торнадо, което преминава през Европа. Преди няколко години видяхме, че Румъния бе засегната. След това година по-късно Франция – Ето, видяхте сега пък в Северна Англия се появи. Всичко зависи от броя на невакцинираните, т.е. на уязвимите и податливите. И морбилите обикновено а, се движат нагоре-надолу, т.е. на всеки 4 години има нова вълна и след това стихване. Тази година, тази вълна е по-малка от миналата година, не защото ние сме си свършили много добре работата, а защото има по-голямо покритие на вакцинациите. Важно е хората да се вакцинират. Нямам тук голям оптимизъм. Има хора, които са против вакцините, които пускат слухове за небезопасни вакцини, което е голяма заплаха. Има и специални общности. Мога да ви дам няколко примера за Германия, например, с училището Рудолф Штайнер, където има много хора, които не са вакцинирани и там има случаи на морбили. Ромите са специална категория. Много се зарадва, когато Румъния и България ме поканиха, за да говоря с ромите. Те са много смесена, много многообразна група, но бях впечатлена, впечатлен, извинете, от една българска инициатива, наречена Медиаторите, а, роми, които действат а, като пропагандатори на а, здравна просвета. Та част от тях след това са станали и лекари. Много е важно самата общност да може да си предоставя здравни услуги. Това, което не знаех е, че Ромите не са против вакцинациите. Чисто и просто не знаят а, всички факти. И не винаги предлагането на вакцинациите отговаря точно на начина им на живот. Сега за екзотичните агенти, които се внасят от а, други страни. Това е изключително важен въпрос. Съвсем наскоро в Великобритания видяхме, имаше един пациент с хеморгична треска. Впечатлен бях от здравните власти на кралството, които реагираха веднага по ясен начин, имаше ясни връзки между държави, които не са членки на Европейския съюз и тях, за да може да се проследи с кого е контактувал пациента, който се е разболял. Обикновено, ако човек хване нещо на екзотично място, той не го предава на други но има и протоколи, които разработихме ние в нашия, в нашата агенция, че ако има пациент, който е на самолет и е болен, трябва да, мог, трябва да могат да се просъдят всички останали пътници, за да може да се прецени риска, дали това е необходимо или не. А, след това легионерската болест, тя не идва от екзотични а, места, но това е много сериозна болест с висока смъртност. И там системата ни е много добра за проследяване най-вече на хотелите, където може да се прихване тя. Uh, Последният ми въпрос беше свързан с финансовата криза. Аз лично много силно се притеснявам от последиците на финансовата криза. Първо, тъй като сме наясно, че все повече хора ще загубят работата си, което ще доведе до увеличаване на уязвимото и маргинализирано население. Хора с проблеми с алкохола и други подобни проблеми. И това води до увеличаване на опасността от заразяване с туберкулоза или вирус на ХИВ. Едновременно с това Паралелно с увеличаването на уязвимото население, се забелязва тенденция за намаляване на бюджета за осигуряване на базисно здравеопазване. А относно туберкулозата трябва да се взимат много по-сериозни мерки. В Гърция, например, се забелязва бум на гражданите, които се тестват позитивни с ХИВ. Това се дължи най-вече на интравенозното приемане на наркотични средства. И ако няма средства за терапии, заместващи наркотиците или друг вид терапии, ще се стигне до истинска катастрофа. Тя няма да се усети след няколко дни, след няколко месеца, а след година, например. Това се случва в момента в Атина и е много важно на хората да се обясни че са необходими, но, че е необходимо отпускането на средства за тези програми. Същият въпрос е свързан с а, болниците. Знаем, че а, антимикробната резистентност се засилва. Знаем също така, че има и трансгранично предвижване на пациенти. И при подобно предвижване е много важно пациентите да се тестват за е, резистентни бактерии. И ако тези проверки не се правят редовно, ще се увеличава все повече резистентността. Споменах туберкулозата. Притесняваме се от е, резистентността на туберкулозата към няколко различни вида лекарства. И тук също е много важно да има необходимите средства за тестване на различните щамове, за да може да се прецени от каква терапия се нуждае пациента. И съответно пациента може да бъде предписан на лечение, което да не е адаптирано за неговият вид щам. А не знам дали сте наясно, но а, успеха на лечението при многорезистентната туберкулоза е само 50%, т.е. много хора загиват от тази болест и затова са много притеснени от последствията на финансовата криза върху здравеопазването. Благодаря, господин Шпренгер. Наистина, казаното от вас е много уместно. Не за първ път обсъждаме в тази комисия въздействието на финансовата криза върху общественото здравеопазване в Европа. И не за първи път обсъждаме въпрос за финансирането на системите за социално осигуряване или резистентността към антибиотици. И също така е ясно, че ако обществените органи напускат необходимото финансиране, пациентите няма да имат достъп до най-новите технологии. И затова е много важно общественото здраве винаги да се взима предвид в усилията за, бюджетно, за бюджетни съкръщения и бюджетни економии. Виждам, че други колеги пристигнаха, дали искате да вземете думата? Явно не. Добре, тогава с ваше позволение аз ще задам няколко въпроса. Първо въпроса, който винаги задаваме. Какво прави вашата агенция в борбата с конфликтите на интереси? Какво правите по този въпрос? Често го обсъждаме тук. Искаме да се ползваме от услугите на най-добрите специалисти. Искаме в вашата агенция да работят най-добре, най-добрите, най-квалифицирани специалисти. Но нормално с това искаме и пълна прозрачност. Понякога някои специалисти предпочитат да избягват подобен вид публичност, защото те може би имат някакви връзки с университети или с индустрията. И въпросът ми е какво правите вие, за да се борите с подобни конфликти на интереси? Uh, много се радвам, че на този важен въпрос се обръща толкова голямо внимание. Разбира се, имаме контакти с много експерти. Ако започнем с нашите служители, ние ще публикуваме декларация за интереси, ще направим проверка дали те имат особени интереси. Ние бихме искали да има общ подход. И моят опит до сега сочи, че е, нещата не са никак лесни. Преди два часа Сметната палата даде пресконференция за конфликта на интереси. Надяваме се, че ще се постигне съгласие за подхода. Но дори и без това споразумение ние обръщаме сериозно внимание на въпроса за служителите, които работят по инфлуенцата. Ние правим проверки. Разбира се, тогава, когато един експерт няма конфликт на интереси, но отиде да работи другаде, това лице ще бъде отстранено от комисията. Така че ние обръщаме внимание на случая и имаме служител, който да следи за спазването на изискванията. Надявам се, че следващата седмица управителният съвет ще одобри новата стратегия. Надявам се също така обаче да има и един по-общ подход, при който парламентът да излиза с насоки. И ако дойдете в центъра, ще ви покажа е, на практика как подхождаме. Благодаря. Добре дошли на комисията. Им давам думата. Благодаря само няколко думи по въпросите повдигнати в хода на дискусията, по-конкретно ваксината. Въпросът е сложен. Европейската комисия работи заедно с унгарското председателство за а, по заключение по детската по детското вакциниране. Следващата седмица ще организираме голяма конференция, на която да обсъдим какви инициативи можем да поемем на европейско ниво, за да увеличим броя на вакцинираните в Европа. Това е свързано и с неотложната ситуация, свързана с случаите на морбили. Второто, което искам да кажа, е свързано с препоръка на съвета Държавите членки в договора са поели ангажимент да постигнат определено ниво на сезонно вакциниране и комисията работи с центъра за изпълнението на тази препоръка от държавите членки. Надяваме се да представим този доклад на съвета и парламента до края на годината и след това ще видим дали държавите членки всъщност са изпълнили препоръките информацията, с която разполагаме до сега, е, че резултатите не са еднозначни. Третият въпрос свързан с пандемиите и ваксините. След пандемията през 2009 година съветът помоли комисията да подготви механизъм за съвместното закупуване на ваксини така че да не купува всяка държава членка отделно вакцини и да води отделни преговори. Идеята беше група държави членки да се обединят и да договорят общ договор за закупуване на ваксините. Може би сте забелязали, когато вчера беше прият доклада на господин Парньо, това беше един от елементите в законодателното предложение, направено от комисията за трансграничните здравни заплахи. Ние работим по договор, който да сключват група държави членки. Тази инициатива ще даде възможност на държавите членки да, да закупуват и други е, продукти и да предприемат други мерки, не само вакцини. Надяваме се, че това ще се, е, че тази практика ще обхване и други медицински продукти. В съвета предложението е на напреднал стадий, ще се укрепи връзката между оценката на риска от Европейския център и ще създадем система, която обхваща не само заразните болести, но и други области. Благодаря. Благодаря. Сътрудничеството между Комисията и Европейския център е според мен много плодотворно. Вчера Специално посетих една конференция за вакциниране против грип. Имаше много представители на фармацевтичния сектор. Там казах много ясно, че от една страна е хубаво, че има препоръка на съвета за да се вакцинират големи групи. От друга страна, фармацевтичният сектор трябва да поеме своята отговорност за разработване на вакцини. По отношение на ваксините, някои проучвания, проведени от Европейския център, става ясно, че има какво да се желая. Така че трябва да покажем ясно, че и те носят своята отговорност. Не знам дали дали мога да, да получа представа за доклада за трансграничните здравни заплахи. Но мога да кажа, че съм доволен от резултатите от вашата дискусия вчера. Äh, да, мисля, че това е добре. Pan, beim Panjo beim Panjo-Report. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass in diesem Politikfeld. Беше добър този компромис. Това бе описано и в доклада. В сферата на общественото здраве винаги водим такъв дебат. Дали да се намесва прекалено много Европа, дали е по-малко лицето за контакт с вашата агенция често отправя много критики, но в този случай можем да поискаме по-голямо участие на Европа, защото всичките над 500 милиона а, граждани на Европейския съюз имат едно общо здраве. И ако това здраве може да бъде защитено по-добре отвъд и над националните граници, посредством агенции като вашата, това може да ни радва само. Това ще бъде една допълнителна полза, която ще дойде от европейско ниво. В агенцията в Стокхолм ви отговаряте точно за това, да получим информация за това, което се прави ежедневно. И трябва да бъдете независими. Понякога ми се иска агенциите да бяха малко по-общителни, по-отворени, но те са независими в крайна сметка и това не бива да се забравя. Няма други желащи да се изкажат. Така че благодаря на онези, които дойдоха на застанието на комисията ни. А онези, които ги няма ще говорим за тези отсъствия на стането на координаторите, за да видим как ще се организират тези дебати в бъдеще. Дебатът сега бе наистина отличен и трябва да критикуваме не онези, които са тук, а онези, които не дойдоха. Господин Шпренгер, желая ви успех и ще се видим през април, когато делегацията ни дойде да ви посети в Стокхолм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 заседанието, т.е. изчерпахме дневния ред. Вчера отменихме едно гласуване и една обсъдия с едно, една тема с комисията. 20 и 21 точка ги обсъдихме вчера. Следващото задание е на 5 и 6 ноември. Благодаря ви много. За, особено на онези, които останаха до края. И приятна вечер и лек път.